Chers collègues, est-ce que je peux vous demander de prendre place puisque... Уважаеми дами и господа, нека заеме местата си. Искаме да започнем с първата точка от дневния ред. Значи официално казвам, откривам заседанието и започваме с точка 14. Lieu sur les accords conclus entre les partenaires sociaux актуалното състояние на споразуменията с социалните партньори. Давам думата на госпожа Силва от Генерална дирекция за етост. Ще дам думата на госпожа Силва. Вие всички имате документ. разпределен по тази точка. Тук става дума за условията, свързани с поразуменията, с социалните партньори. Господин директор, имате думата. 10 минути, ако обичате. Uh, Добро утро. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че поканихте комисията да обясни състоянието за споразуменията за социалните партньори. Както знаете, Съюзът между другите си компетенции има и компетенцията да укрепва социалния диалог на европейско равнище. И в унисон с член 155 на договора социалните партньори могат да се споразумяват по социалната политика, да сключват споразумения и да ги прилагат. Тази процедура вече е използвана 9 пъти е, на секториално равнище и е, на хоризонтално равнище. Имаме директиви в, в социалната област и вие познавате тази практика. Е, има различни директиви за частичната заетост, за работното време, за безопасността на труда. Европейските секторни, е, Европейския секториален социален диалог има две споразумения и те се прилагат по желание на социалните партньори. И има едно споразумение за работното време и едно друго за безопасността на труда в областта на фризьорските услуги. Двете споразумения са били изключени по инициатива на социалните партньори. В допълнение има секториално е, споразумение за работните условия на труда в, в рибарския сектор и ще бъде приложено. Социалните партньори ще завършат споразуменията си за, а, е, <clears throat> по преосмислене на директивата на, за работното време и то до, на, до края на годината. В всички тези случаи преговорите започнаха по желание на консултации с комисията. Прилагането на тези разпоредби е уточнено в съобщение на комисията. Най-последното е от 2002 година. Процедурата не дава възможност на съвета да променя тези споразумения. Съвета може да ги одобри или не и да ги направи обвързващи на базата на предложение от комисията. Парламентът е информиран за процедурата, но няма директно влияние върху нея. Процедурата абсолютно запазва правото на намеса на комисията, което не означава, че трябва да има законодателно предложение към съвета. Въпреки това, както ясно се казва в съобщенията на комисията, комисията трябва да оцени споразуменията и ако не предложи прилагането им, трябва да информира социалните партньори за това свое решение. Оценката на комисията трябва да включва правната, правното основание на споразуменията, трябва да се оцени това, това правно основание и трябва да оцени други аспекти, като например включването на малките и средни предприятия. Комисията също така трябва да оцени релевантността на е, действията на европейско равнище. Както знаете, между тези споразумения, това за фризерите и това за безопасността на труда, например, срещнаха някои критики от е, страна на държави членки. Е, много Усилия от страна на социални партньори бяха необходими, за да се уточнят някои специални рискове в секторите. Например, ниската възраст за пенсиониране бяха уточнени някои добри практики в държавите членки. Както казах, критиката не засяга сериозните опасности за работниците е, в сектора, по-скоро се съсредоточават върху някои правни елементи. Някои разпоредби се смятат и за прекалено подробни и не в съответствие с принципа за субсидарност и, е, и пропорционалност. Комисията трябва да оцени споразуменията, които вече са предложени, също и така тези, които, вече, които се предлагат, които се изработват. Това означава, трябва да, че трябва да се оценят включването на малките и средни предприятия, до каква степен тези споразумения са представителни и така нататък. Има нужда от едно задълбочена оценка на въздействието на споразумението, което да се основава на ползите и разходите и на разумността на тези е, споразумения. Тези оценки ще се публикуват. Решението на комисията да се представят тези споразумения на съвета ще се базира на тези оценки. Е, това решение ще бъде взето в средата на 2013 година. Е, това е за момента състоянието за в бъдеще. В дългосрочен план ние виждаме, че има нужда да подробно да разгледаме е, прилагането на член 155 от договора. Комисията е решена да уважи автономията на социалните партньори и в същото време запазва правото си на инициативност, така че е, да осигури всички законодателни предложения да са в е, унисон с регламента. Също така трябва да се извлечем полки от опита, който сме получили през последните години във връзка с прилагането на споразуменията на соци... с социалните партньори. В момента ние мислим как да актуализираме и да уточним модалностите, условията за прилагането на споразуменията. Последното съобщение от 2002 година на комисията – е вече поостаряло, то трябва да бъде актуализирано в светлината на опита, който сме получили през последните 10 години. А социалните партньори трябва да знаят, че споразуменията трябва да отразяват актуалните развития в техните браншове. Благодаря председателката. Благодаря. времето, когато социалния комитет на, на Европейския съвет и МОД казват колко е важно да се опазват правата, автономността на социалните партньори, е, ясно става, че в това време трябва да се задават много въпроси и трябва да се актуализира, е, трябва да се информираме за актуалните развития в областта. И така давам думата на колегите, кой иска да е първи. Мисля Саркас. Благодаря ви, госпожо председател. Днес няма да успеем да финализираме обсъждането на този въпрос, защото става дума за едно много сериозно противоречие. Говорим не само за сега действащо споразумение за фризьори, става дума за конституционни въпроси, свързани с Европейския съюз разглеждам договор за функционирането на Европейския съюз и в член 155 той казва, че социалният диалог може да доведе при желание на социалните партньори до създаването и изключването на колективни трудови договори. Това означава, че договорите постигнати в Европейския съюз ще се основават върху практиката на социалните партньори в държавите членки или в съответствие с процедурата, описана в член 153, въз основа на предложение, внесено от Европейската комисия. Така че съвет може да прави каквото сметне за подходящо, дори това и да противоречи на логиката на социалния диалог и колективните трудови договори. Обаче съветът е длъжен да изпълнява договора и комисията е пазител на договорите. Следователно, договарящите се страни имат право да сключат споразумение и съвета трябва да признае този факт. Става дума за една много ясна политическа концепция за това трябва да се признае правото на социалните партньори да влизат в законосъобразни договорни отношения. И по никакъв начин никой не може да се меси в това. Става дума за нападки, попълзновения срещу Конституцията на Европейския съюз. Ние виждаме, че има лобистка дейност, оказва се натиск върху Европейската комисия, за да не се спазва историческото право, което винаги е съществувало, да се признават правата на социалните партньори. Смятам, че подобни нападки срещу социалния диалог са много опасни. И Искам да уверя Европейската комисия, че ние изцяло я подкрепяме и искаме всичко това, което тук се предлага, да се прилага. Искам да предупредя комисията да не се подава на натиск от страна на държавите членки. Един друг въпрос е свързан с, с взаимоотношенията на държавите членки. Имаше едно писмо, което беше подписано в Единеното кралство, Полша, Естония, Словения и други страни, включително и Харватия. Започва с Обединеното кралство и завършва с Харватия. Защо а, се допуска това една държава, която дори не е държава членка, има правото да подпише подобно писмо? Председателката. Има ли други желаящи да се изкажат? Да, заповядайте. Това, което каза Алехандро, аз подкрепям неговото становище и искам да попитам представителите на комисията. Той каза, че в момента се изготвя една директива, нова директива за работното време. Ние знаем какво се случи с предишната. Какво обаче подготвяте сега за новата? Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention Non, dans ce cas Има ли други желаящи да се изкажат? Добре, ще задам моите въпроси. Господин Дасилва. Не знам коя е датата на това писмо. на онези, които са врагове на социалния диалог, предполагам, че така трябва да ги нарека. Е, е, Искам да знам кога точно е било изпратено това писмо. каква е взаимовръзката между споразумението за водния транспорт и споразумението за фризьорите. Бихте ли ни запознали с ситуацията? Що се отнася до споразумението за фризьорите, то споразумението е датирано с датата 26 април. Кога взехте решение за това, кой ще изпълнява, ще извършва оценката на въздействие. Дали винаги прилагате тази процедура? Вие казахте, че трябва да се проучат определени критерии преди да се приеме законодателството. И ако споразумението за сектора на фризьорството се приеме, кои ще са критериите? Вие говорихте за представителност. Дали отговаряте на всички изисквания, всичките условия, които са необходими, за да може това споразумение да се превърне в законодателен акт, европейски законодателен акт? Моля, бихте ли отговорили на тези въпроси? Ще се опитам да отговоря на тези въпроси. Ще започна с датата, на която е било изпратено писмото, което получихме от Холандското министерство на социалните въпроси от името на 9 държави членки на Европейския съюз и Харватия – 25 октомври тази година е датата, на която е било изпратено това писмо. Що се отнася до споразумението за водния транспорт и споразумението за фризьорския сектор, подходът е един и същ. Започнахме процедурата в началото, от началото на септември. Стана ясно, че не бяхме в състояние да получим от социалните партньори самото споразумение, но получихме информация, която ни позволи да преценим разликите между правилата, които са възприяти, и правилата, които се прилагат в държавите членки на практика. Тоест, други думи, ние имаме възможност да преценим социалното въздействие върху работниците и за съжаление обаче не получихме достатъчно необходима информация от социалните партньори и за това решихме да започнем проучвания, които да ни позволят да разберем какви са възможните последици на тези нови разпоредби върху работещите в съответните сектори. Това са проучвания, които ще бъдат възложени на външни консултантски фирми и дейността вече е започнала. Започна едно проучване по въпроса за водния транспорт и второ проучване за сектора на фризерството. Целта е да получим информация за съотношението между ползите и разходите – а също така и за социалното въздействие на тези споразумения. Разбира се, ние също така използваме вече извършените проучвания. Например, Еврофанд вече извърши подобно проучване и това ни дава определена представа за степента на представителност на онези, които са подписали тези две споразумения. Що се отнася до европейското законодателство и критериите за него, тези критерии са изготвени от нас. Ние вече започнахме тази дейност и сме постигнали определен напредък. Сега трябва да се извърши оценка на социалните и економически последици. За целта е важно да разберем какви са различията между предлаганите сега условия и условията, които реално съществуват в държавите членки. Що се отнася до интелигентното регламентиране, интелигентното законодателство, то смятам, че нашето предложение законодателство по-скоро се основа върху фактическата ситуация – върху фактическото състояние се основава предлаганото законодателство. Ние също така взимаме предвид тези споразумения, сключени между социалните партньори. Комисията е задължена да зачита резултатите от социалния диалог, но ако държавите членки помолят Европейската комисия да представи предложение на съвета, то, разбира се, комисия трябва да подобри качеството на своето предложение. И ние имаме и право на законодателна инициатива. И ние утвърждаваме това свое право. Всички държави членки имат правото да получават информация за въздействието на законодателството което те ще трябва да прилагат на практика. Така че комисията получи това писмо, описващо позицията на няколко държави членки. Това писмо пристигна след като комисията взе своите решения, така че то няма да повлияе върху становището на комисията. Вие също така попитахте за директивата за работното време. През следващите дни и седмици очакваме резултатите от преговорите между социалните партньори и Бизнес Европа и Европейската конфедерация на синдикатите заедно с другите социални партньори започнаха преговори И може би в близките седмици, дори в близките дни, вече ще получим резултатите от тези вече започнали преговори. Когато комисията получи тези резултати, ние ще ги анализираме. Ще анализираме тези резултати. Разбира се, ще извършим анализ и ще представим нашата оценка както на съвета, така и на колегията на комисарите. В отговор, отговорът, всъщност, който беше даден, дава повод за нови въпроси. Всъщност, според мен, комисията не е някаква почтенска котия и а, не може някой друг да решава въпросите, свързани с капацитета и оценката. Също така и принципите, които са включени в това писмо, принципите на договора, ролята на социалните партньори, устоите на европейското законодателство. Всичко това ме кара да питам, това ли е процедурата, която се спазва обикновено? Тази, която е свързана в момента с а, а, това писмо. Не става въпрос само за държавите членки преди самото писмо имаше решение на Федерацията на а, фризьорите в Обединеното кралство. Много лобиране имаше а, от страна на социалните партньори. Имаше и събитие в а, Нидерландия. И изобщо едно координирано усилие като натиск от страна на даден вид а, работодатели – и наистина много сериозен натиск, за да се за да се подрие това, което е постигнато с голями усилия в договора и от страна на социалните партньори. И така, тези принципи, които спомена господин Силва по отношение на писмото, те провокират анализ и оценка, която е различна от тази в миналото. Ако се следва същата процедура, Добре, но ако а, комисията се подава на а, натиска на тези организации, аз искам да знам. И аз искам да взема отношение по вашия отговор. Вие казахте, че а, представителността, проверена от организацията в Дъблин, мисля, че тя е вече подадена. Можете ли да ни я предоставите и на нас? Предполагам, че тъй като комисията работи добре и бързо, предполагам, че ще може да ни даде тази информация. Все пак става въпроси за някакво споразумение, което е постигнато и в февруари месец. Нека направя един общ коментар, който няма отношение по вашата възможност да отговорите, но за общия дебат трябва да отбележа, че има дв... като че ли двоен аршин. Не съм виждала такива усилия да се правят, когато става въпрос за а, определенето на двойния или а, пакета от 6 документа. Все пак не ползваме същия аршин, това е видимо. И вие казахте, че Комисията не е почтенска котия, има право на инициатива и може да е Но Оставаме с впечатлението, че в социалната област като че ли не се използва много това право. Въпросът ми е по именно това право за инициатива и е, щом не сте все пак почтенска котия между социалните партньори, е, какво ще направите с това писмо? То практически нарушава вашето право на инициатива. Въпреки, че искате да запазите своите възможности за действие по отношение на социалните партньори, все пак вие трябва да дадете някакъв договор към държ... отговор към държавите членки. имате различните изследвания и оценки. Какво ще направите с тях? Много въпроси всъщност станаха от моя страна, но не искам да се разпростираме твърде много в тази точка от дневния ред. Ще спра до тук, но ми се иска да отговорите на тези въпроси. Всъщност имам още един. В директивата за работното време, която споменахте, виждаме, че се ползва същата процедура. А е, от самото начало на този парламент Комисията посочи като причина да не се работи отново по тази директива това, че социалните партньори трябва да постигнат споразумение. Но все пак, ако а, няма споразумение между социалните партньори, тогава комисията може да използва своето право на инициатива. При равни други условия споразумението на социалните партньори може да стане причина или, например, по същия начин същите 7, 10 държави членки да ви напишат писмо и да се блокират нещата. Това е много важен аспект от а, европейското законодателство за социалния момент – Нека да започна с едно пояснение. Критерият, който ние използваме за оценка на а, социалните партньори, са едни и същи сега, такива каквито са били и преди. Това е в отговор на господин Саркас. Тоест, ние анализираме представителността, а, съобразимостта с. А, европейското законодателство, анализираме въздействието върху предприятията, което имат те. Разглеждаме и споразуменията, които са постигнати по собствена инициатива, без консултации с комисията. Също така оценяваме тези споразумения, тяхната добавена стойност. Споменах ви споразуменията от 90-те и последното от 2002 година. Тук няма промяна. аспектът, с който се занимаваме в момента, е свързан с фактите в нашия собствен анализ. Така че, освен ако не покажем, че няма промяна в предложението на комисията, т.е. ние трябва да имаме а, едно основание оценка на въздействието, което да ни даде повод за промени в предложението. Трябва а, да имаме изследвания, за да подкрепим анализа си. Всичко това е както преди. действително фактите, на които се основаваме, са по-широки, отколкото това, което предоставиха социалните партньори. Има много примери, в които, които могат да се дадат, където комисията получава писма. Било то от социалните партньори, различни движения, организации. Все пак комисията работи по законодателни предложения. И разбира се, има опити да се окаже някакво влияние върху комисията да направи едно или друго. Но това няма общо с критериите, които а, комисията използва при вземането на своите решения. Действително, имаме много писма, получаваме много писма и различни страни искат да ни насочат в една или друга посока. А сега по директивата за работното време и там ще прилагаме същите критерии. Това е очевидно. Не виждаме причина да не го правим. Що се отнася до резултатите на анализите, които се провеждат, те ще бъдат публикувани по едно и също време. Изчакваме също и анализа на ползите и разходите и ще ги публикуваме заедно с тези от оценката на въздействието. Смятаме, че критериите се спазват и в двата случая, както по отношение на фризьорите, така и по отношение на вътрешните водни а, превози. Съвсем накратко от мен, госпожо председател, но ми се струва, че е, мой дълг е да кажа на господин Силва, че от моя страна, от, на, от страната на нашата група няма да следваме е, тази страна. Няма да действам по този начин и да приравняваме писмото тези 10 държави членки а, е, с писмо от която и да е друга организация, която комисията получава. Държавите членки имат право да говорят а, за предложението в съвета. В крайна сметка, веднъж, що ме прието на ниво съвет, те нямат а, възможност да реагират а, след това. Тоест, не смятам, че става въпрос за един банален въпрос, който просто а, се случват нещата както обикновено. Става въпрос за изключение, което трябва да бъде отчетено. Председателката. Не смятам, че можем да продължим по-нататък обмена си с господин Дасилва. Много му благодарим за това, че беше тук при нас. Ще видим какво можем да направим като заключение от наша страна, с което приключваме тази точка от дневния ред. И а, се връщ, връщаме часовника назад, тъй като трябваше да разгледаме точка 11 от вчера. Нека да намеря точното заглавие. Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободно движение на такива данни. Става въпрос за становище, подадено от Надя Хирш. за комисията Либе и Ян Абрехт е, е докладчик от страна Зелените. Надя Хирш има думата. За да ни разкажете за вашето проекто становище. Благодаря, госпожо председател. В момента върви голяма дискусия по, отношение на защита на личните данни и ние, нашата комисия, има възможност да излезе със становище. Аз се опитах да се концентрирам върху член 280, тъй като, както може да си представите, има много дискусии и в другите комисии, например в Либе комисията – Е, имаме предложение за изменения. Също имахме и среща на докладчиците в Сянка и се споразумяхме да се концентрираме върху член 280, защото се надяваме по този начин е, да може нашето становище да бъде отразено в цялостния текст. До момента Член 280 ба, беше сравнително вторичен за регламента. Ето защо ние искахме да го обогатим с някои допълнителни аспекти. Ние установихме, че държавите членки имат различно ниво на опазване на личните данни. Затова нашата цел беше още с първото изречение да подчертаем, че държавите членки, които имат по-високо ниво, да могат да го запазят. Останалите формулировки сме ги адаптирали към изискванията на регламента Централен аспект е колективните трудови договори, които съдържат лични данни, защита на личните данни, а, навсякъде да, да могат да съдържат изискването за защита на личните данни. Е, какво искаме да направим? Искаме да създадем минимални стандарти. И тези минимални стандарти трябва да станат обвързващи за всички държави членки. Това би трябвало да е една рамка, която да е заложена в този регламент. Например, обработването на личните данни не бива да, случва, да се случва без знанието на съответното лице. Това е един пример. Или пък не могат да бъдат допустими след, следе, следене на или да даже и електронно следене на работниците и служителите. Те трябва да бъдат информирани за това. А също така камери, наблюдение в а, стаи за преобличане. Това също не би трябвало да бъде допустимо. Говори се и за интернета, за използването на телефона. Тук има също определени споразумения. Искаме да ограничим правото на органите за достъп до такива лични данни. Е, специално сме подчертали и ролята на омбудсмана, защото може да си представим, а, за да може омбудсмана е, да може да изпълнява своята, своите задачи, той трябва да бъде защитен. Още нещо, което е, въвеждаме. Когато има лични данни, е, когато се обработват лични данни в рамките на едно предприятие, то винаги трябва да са защитени интересите на съответните лица. В е, глава 5 се говори за третите страни. И нещо, което е много противоречиво, съгласието на лицата. Е, бихме искали, или поне имаше мнение, да се изключи а, е, това съгласие. Тук става дума за пенсиите, за детските. И аз прецених, че когато обработката на личните данни има финансови или економически измерения, то би трябвало при обработката да се иска съгласието на съответното лице когато, например, става дума за гледане на дете. И когато лицето може да получи добро място в детска градина и вследствие на обработване на, своите лични данни, то, то трябва да бъде информирано и да даде съгласието си за обработката на личните си данни. На следващо място, ние не искаме комисията да може да променя нещо материално, фактически. Това са много чувствителни теми по принцип. Но когато пък става от друга страна дума за технически стандарти, то ясно е, че комисията може да въвежда нови критерии включително и по отношение на стандартите за безопасност. Сега това по принцип са общите изменения, които сме е, въвели и които сме предложили за член 280. Крайният срок за измеренията е на 11 декември. И ще се опитаме да обработим компромисите. Имаме двама докладчици в сянка. Е, знаем, че дискусията те първа предстои, тя ще навлезе в подробности. Александро Серкас и пи. Алехандро Серкас и след това ще дам думата на е, е, госпожа Мекандар. И това за момента са всички колеги, които искат да се изкажат. Комисията не иска да се изкаже. Искат, искат да се изкаже. Добре. След това давам думата на комисията. Господин Серкас. Благодаря. Госпожа Евелин Рейн е нашият докладчица в Сянка. Тя, за съжаление, не може да присъства днес тук, има друг ангажимент и ме помоли да се изкаже от нейно име. Имало е, както разбрахме, обсъждане за сянка. Промените са много добри по принцип. Много въпроси, които бяха важни за нас, са засегнати. Става дума за защита на работниците и служителите. Това е много важно досие. Ние с много от пунктовете сме съгласни. Естествено, съгласни сме и с въвеждането на минималните стандарти. Надяваме се това да има положително въздействие. Хората, които се занимават с обработването на личните данни, те трябва да бъдат защитени и в рамките на самото предприятие. А личната сфера на работниците и служителите, естествено и тя трябва да бъде защитена, но трябва да има дефиниция какво е лична сфера и какво е обществена или работна сфера. Трябва всичко да се забрани, което има връзка с тайно наблюдение, тайно следене. От това сме съгласни. Но за момента мога да кажа, че този диалог трябва да продължи. А този член 280, той не е достатъчен, за да може да подслони толкова много важни интереси, за които тук вече стана дума. Някои от въпросите, които според нас все още чакат решението си, за тях ще говоря в момента. Сега 90% от работниците и служителите се оказва, че нямат защита. А това означава, че този текст няма да може да обхване 90% от работниците и служителите в Европа. Тоест, синдикатите, представителите на работниците и служители трябва да бъдат информирани и трябва да могат да се намесят, трябва да очак, участват в изработването на тези текстове, защото те знаят най-добре каква е, какви са трудностите, какви са динамиките в различните предприятия. Те познават най-щекотливите въпроси. Никой не казва, никой не говори за черните списъци на работниците и служителите, които работят в синдикатите или пък които по някакъв начин се ползват с здравна защита. Тези черни списъци ги има, те са факт, но никой не говори за тях. Те трябва да бъдат премахнати. Това е нещо, което накърнява синдикалната свобода. технологическите средства не би трябвало да бъдат използвани за упражняване на натиск върху работниците и служителите. Тези, този тормоз трябва да бъде преустановен по всякакъв начин. Това за нас е изключително важно. при това досие. Все повече се приближаваме към компромис, но не бива да забравяме, когато се намесят материални интереси, финансови интереси в дадено предприятие, когато става дума за основните права на работниците и служителите, то работниците и служителите трябва в този чрез този текст да бъдат защитени. Мисля, че има много нужда от подобрение. Благодаря ви. Първо, благодарности към докладчика за прекрасната работа и сътрудничество по това становище и очаквам с нетърпение продължаването на работата ни на заседанията с докладчиците в Сянка. Ние смятаме, че основната цел на регламента е да гарантира повече яснота за предприятията в цяла Европа, така че предприятията да знаят какво се изисква от тях. Ако този регламент ще включи член 82 за заетостта, то тогава е много важно да сме наясно какво искаме от държавите членки и да не сме прекалено стрикни, прекалено предписващи. Много е важно да гарантираме яснота за предприятията, особено малките и микропредприятия, които страдат най-много в цяла Европа от това. Също така трябва да отчетем това, че много държави членки вече имат добър добро и добре функциониращо законодателство за защита на данните. За това трябва да гарантираме това, че предложението не ограничава това, което вече е практика на държавите членки. За целта трябва да гарантираме гъвкавост. Същевременно трябва да заложим високи стандарти и една основа, която да позволи на държавите членки, които нямат надлежни мерки за защита на данните, да ги въведат. Най-вече, що се отнася до член 82, ние сме загрижени, че не се споменава нищо за прозрачността, за пропорционалността на информацията, нищо не се казва за сигурността на данните и нищо не се говори за повишаване на осведомеността, що се отнася до информацията, която се съхранява и обработва. Необходимо е да се повишава информираността в тази сфера. Обаче това, което най-вече предизвиква нашата принципна загриженост е, че ние искаме комисията да няма делегирани правомощия в сферата на заетостта. Ние смятаме, че ако това се случи, това ще доведе до непредвидени неблагоприятни последици и комисията ще може прекалено бързо да променя правилата. Това е основното ни принципно възражение. Предвиждат се над 90 делегирани актове в това предложение. Това е много повече, отколкото би било нормално. Трябва да потърсим необходимия баланс. Разбира се, ние не искаме текста да е прекалено обемист, но същевременно не искаме нито да натоварвам прекален предприятията, но и не искаме комисията също така да има прекалено много делегирани актове. Благодаря още веднъж на докладчика. Председателката, благодаря ви. От името на комисията, кой ще се изкаже? Да, заповядайте. Добро утро. Аз се казвам Томас Хейтрик от Европейската комисия, генерална дирекция Право. Уважаеми дами и господа депутати, комисията приветства този ангажимент и благодарим за това становище на госпожа Хирш. Комисията приветства по принцип доброто сътрудничество с Европейския парламент по отношение на, това важ... на този важен пакет за защита на данните, на личните данни. Госпожа докладчицата беше, вече каза, че тя се концентрира върху един много важен въпрос, важен за държавите членки и за комис... комисията, т.е. опазването на личните данни на работното място. Ние погледнах, ние сме прегледали много внимателно текста и виждаме, че акцентите са важни и ясни и че се изпращат ясни послания. Вие всички знаете, че днешната, днешното право в областта е директива 95-96. Тази директива се прилага. Е, то регламента допълва този законов текст. В същото време искаме този регламент да укрепи е, стандартите на защита, а не да ги отслаби. Ето защо ако държавите членки искат да запазят своите вече съществуващи високи стандарти, по-високи стандарти или да въведат такива, то това отговаря само на намерението на комисията. Предложенията на докладчицата са в унисон с останалите заключения на регламента и с текстовете на действащата директива. Ние не смятаме, че предложенията Например, мобилността на личните данни в рамките на Европа. Ние не смятаме, че тази мобилност и пренос на данни трябва да бъдат ограничени. Не разбираме предложенията по този начин. Сега за колективните трудови договори. Това е нещо много важно. Те трябва да са правно обвързващи и е, елемента на защита на личните данни трябва да залегне и в тях. Комисията смята, че защитата на омбудсмана по личните данни трябва да е осъществена. Е, смятаме, че предприятията имат нужда от такъв омбудсман или такъв отговорник. Той трябва да е защитен, за да може да изпълнява задачите си правилно. И то не е само в името на работонаемателите, а също така и за благото на предприятията. Това ще от полза за всички. Е, споменахме член 36, алинея 2. Е, систематиката там трябва да бъде осигурена. Когато става дума за концерн, в Европейския съюз, то и в момента е възможно защитата на личните данни. Това се постановява от член 6 или 1 буква F. За така формулираните цели. Ние сме съгласни с тях по принцип. Няма да се спирам на предложенията за изменение в подробности. Трябва обаче да видим да не, предложенията да не противоречат на определени, на някои разпоредби на регламента и да не допуснем последствия, които биха могли да накърнят правата на работонаемателите. Например, съгласието на работонамателя, когато той даде съгласие за обработване на личните си данни, като си обещава полза от това, а в крайна сметка се окаже, че а, това обработване носи негативи за него. Това беше от моя страна. Благодаря ви за доброто сътрудничество. Благодаря. Давам думата на докладчика. Благодаря, колеги, за вашите забележки и предложения. Още веднъж искам е, да спомена следното. Благодаря на господин Серкас. Това е така. Неговите коментари са правени, е, правилни. Мисля, че и другите колеги са на това мнение. Моята цел обаче е да не се да не разпръснем нашите усилия. Основният централният пункт е член 82. Много са важни параметрите, които определим много е важно дали да имаме обща формулировка за броя на работниците, когато става дума за отделните предприятия, или да имаме точни числа. Естествено, аз съм отворена за допълнителни предложения за изменение. Мисля, че, както казах, е, работата по член 82 е най-важна. Иначе бяха засегнати някои въпроси, като например черните списъци. Правилно е, тези списъци трябва да бъдат преустановени. Това е порочна практика. Също така и някои други въпроси, като хармонизирането на опазването на личните данни това, което каза госпожа Мекентайер. От една страна ние бихме искали е, цялостно хармонизиране, така че държавите членки да отдъквят своите условия за опазване на личните данни. От друга страна обаче трябва да вземем предвид и малките и средни предприятия, които ще се затруднят да дадат толкова много средства за постигане на тези високи стандарти. Това са две различни посоки, в които се опитваме да вървим и ние се опитваме много, с много усилия да намерим среден път. По отношение на делегираните правни актове, това е така. Има в различните комисии, се работи по този въпрос и се опитваме да класифицираме кои делегирани актове искаме да останат, кои са разумни и кои бихме искали да да не, <clears throat> да не бъдат прилагани. Например, за омбудсмана бихме искали делегираните е, правни актове да останат само онези от тях, които гарантират независимостта на омбудсмана. Е, ние установихме, че нашето предложение трябва да бъде преработено, има възможност за подобрение, но, както и каза колегата Серкес, нашата цел е да формулираме един добър текст и е, който да осигури едно добро приложение и защита на работниците. И така, крайният срок за внасяне на изменения е 11 декември, 12 часа по обяд. 23-24 януари ще бъде обсъждането. На 20 февруари ще обсъждаме компромисните изменения и Комисията по граждански свободи реши по принцип да гласува по доклада през април. И госпожа Хирш днес продължава да остава на сцената, тъй като тя има 89 изменения, внесени по нейния доклад за интеграцията на мигрантите. Това е нейният доклад по собствена инициатива. Това е един доклад, който Комисията за правата на жените и Комисията по външни отношения ще изготвят свое становище. Ние заедно с Комисията по граждански свободи работим по това досие. И господин Филип Клейс представлява Комисията по граждански свободи, но той в момента не присъства тук. Дам думата на докладчика. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за 199-те предложения за изменение. Те засягат различни области и в такъв смисъл работата ми по тях беше много интересна. Имаше много идеи, за които съм благодарна. Както казах, тези предложения бяха много различни. Няма да се спирам в подробности на тях. Мога само да кажа, че някои спадат в компетенциите на Либе, особено що се отнася до правата на членовете на семействата, но повечето от предложенията могат да бъдат обединени в компромиси. Има някои, които вървят в абсолютно различна посока. Те са много ограничителни. И моля, разберете ме, е, когато казвам, че тези компромиси не могат да ги подслуня в е, компромисите. Освен това имаше проблем с превода. На немски се казваше умни глави, и т.е. имаше се предвид потенциални таланти. Това беше лошо преведено в другите текстове. И надяваме се формулировките да се подобрят, за да стане ясно какво се има предвид. Сега за нелегалните мигранти. Може би този термин може да се замести чрез нерегулярни мигранти, а не нелегални мигранти. Това беше едно от предложенията. Сега за правата на жените и правата на хора с а, а, друга сексуална ориентация. Ние ще а, е, формулираме един общ абзац по този въпрос. Е, сега изменение 33-то. Етнически бизнес, етническо, приема, е, е, етническо предприемачество. Извинявайте, етично предприемачество. Не знаем дали точно сме разбрали какво се има предвид тук. Трябва да поработим върху тези е, изменения. Бих искала да ви помоля, е, че да, раз, да разберете, че подходът ни е тематичен. Има различни изменения по различните параграфи. Е, по... Опитали сме се да нашия подход да е тематичен. Тоест, е, може би няма да видите изменението си към параграфа или члена, към който сте го предложили. Ще го видите отразено като тема. Имаме заседание на, докла... на докладчиците в Сянка. Следващата година, след... извинявайте, следващата седмица ще е първото, но ще имате във всички случаи достатъчно време да се запознаете с а, измененията. За момента ще спре до тук. Мога да кажа, че очаквам с интерес плодотворно сътрудничество и срещата на докладчиците в сянка следващата седмица. Уважаеми колеги, извинявайте, но аз председателствам това заседание. Трябва да сме много внимателни, що се отнася до качеството на нашата работа в пленарните заседания. Ако в пленарна зала се занимаваме само с формални процедурни въпроси, то изцяло ще се изгуби интереса към работата на нашата комисия. И никой от нашите колеги от другите комисии ще се интересува от това, което правим за целта на осигуряването на прозрачността на нашата работа. Смятам, че трябва да съобщаваме за резултатите на нашата работа. Не трябва да превръщаме нашата комисия в един закрит клуб. Тук се занимаваме с един въпрос, който е свързан с въздействието върху пазара на труда, с интеграцията на мигрантите. Това е много важен въпрос. Ние получихме първия проект от текст от докладчика. Но когато започнат преговорите, е изключително важно да се отчете това, че трябва да мислим за това, че има интерес към нашата работа. Не случайно се излъчва по интернет нашата работа. докладчиците в сянка не участват в преговорите и за съжаление докладчика в сянка не е тук, но госпожа Ясковец ще замести докладчика в сянка. Госпожа Язловецка. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Chciałam przeprosić za nieobecność. Много ви благодаря, госпожо председател. Бих искала да се извиня от името на моя колега. Той, за съжаление, не може да присъства. Той трябва да се намира в момента в Румъния. За това ще представя текст от името на господин Онгоряно. Той благодари на докладчиците за прекрасната работа, която те извършиха. Те се заеха с изключително важния, неотложен въпрос за интеграцията на мигрантите и въздействието върху пазара на труда. Виждаме, че се забавя растежи развитието на економиката в Европейския съюз. И за да се гарантира по-голямо економическо процъфтяване, необходимо е да се възприеме по-разумен подход към миграцията. Независимо от това, изключително важно е, е на европейско ниво да има един по-отворен пазар на труда, за да се прецени къде има вакантни работни места, които могат да бъдат запълнени с работници-мигранти. Високо оценявам измененията, които се занимават с интегрирането на работниците мигранти чрез образование, повишаване на квалификацията, които са предпоставки за повишаване на производителността и гарантирането на съответствие между търсенето и предлагането на работна ръка. Високата квалификация е една от предпоставките за интегрирането на лица от трети страни на трудовия пазар в Европа. Освен това, сегашната економическа ситуация в Европейския съюз и средносрочните перспективи за растеж на държавите членки предполагат, че следва да обмисляме последиците от миграцията в контекста на действащото законодателство. Преди всичко трябва да гарантираме това, че това законодателство се изпълнява. Второ, Тенденциите на пазара на труда на нивото на държавите членки са твърде различни сега и за това трябва да гарантираме това, че интегрирането на гражданите на трети страни на трудовия пазар на труда трябва да носи реална полза за нашата економика, а не да пречи на развитието й. Този аспект има и политически измерения, за това ние носим отговорността правилно да информираме гражданите и правилно да разпространяваме нашето послание. Поради нежеланието на някои държави членки, що се отнася до отварянето на пазарите на труда за работниците мигранти, смятам, че е изключително важно да се поддържа интензивен диалог с гражданите и всички заинтересовани страни по този въпрос. По този начин ще можем да намалим негативното въздействие на трудовата миграция. И в заключение бих искал да спомена, че смятам, че ако по правилен начин подходим към проблема на миграцията, европейската економика ще спечели. Обаче искам да подчертая, че е изключително важно да се изпълнява сега действащото законодателство – също е така е изключително важно да бъдат премахнати неоправданите пречки и да се реализира потенциала, економическия потенциал на пазара на труда, така че да сигури ситуация, в която печелят и работодателите, и работниците. Много ви благодаря. Това беше мнението на колегата Онгоряна. Сега бих искал да се изкажа накратко от собствено име. Бих искала да посоча, че този въпрос има голямо значение за мобилността на трудовия пазар. Моите изменения подчертават, че когато търсим инструменти, които ще ни позволят да попълним определени вакантни работни места, трябва преди всичко да се съсредоточаваме върху интегрирането първо на гражданите на други държави членки. Едва след това трябва да мислим за граждани на трети страни. Също така в моите изменения говоря за квалификацията, която трябва да се оценява въз основа на европейската система на квалификации и съответните критерии, заложени в нея. Що се отнася до събирането на информацията и обмена на опит между държавите членки? Подчертавам, че това е много важно. Вече има натрупан опит в Европейския съюз и той може да бъде използван и за оценка на квалификацията на гражданите от трети страни. Също така говори за това, че е необходимо да бъдат разработени информационни системи, отнасящи се до мигрантите и решенията за мигрантите трябва да бъдат вземени въз основа на системите за подкрепа и приемане на мигранти, които съществуват в различните държави членки. Смятам, че тази информация трябва да бъде достъпна за всички, които се занимават с въпросите на миграцията. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал да привлека вашето внимание към следните аспекти. Първо, докладът на госпожа Кирш е много добър. Над 200 изменения са били внесени. Бих посочила, че доклада ще бъде подобрен благодарение на толкова много изменения? Аз смятам, че трябва да се потърси компромисно решение, което да благоприятства мигрантите предприемачи. Много е важно мигрантите, които идват от трети страни, не само да запълват работни места, но също така и да създават работни места. Също така е много важно да подчертаем, че миграция трябва да съдейства за социалната сплотеност и социалното сближаване. Освен това, изключително е важно да се гарантира образованието, обучението на мигрантите работници. Трябва да се гарантира достъпа им до образование и обучение. Защото в много страни по света нивото на образование и обучение е по-низко от това в Европейския съюз. За това трябва да гарантира държавите членки да гарантират възможност за децата на работниците мигранти да получат необходимото образование и обучение. Това също предполага, че и у нези, които работят в образователните институции, трябва да са готови да работят с децата на работниците мигранти. И още нещо. Искам да добавя нещо към позицията на госпожа Хирш. Не само страните на происхода трябва да носят отговорност за интегрирането на работниците мигранти на пазара на труда, като им предлагат различни видове обучения. Приемащата страна не може да бъде отговорна за това и не съм сигурна как по този начин ще срещат проблемите на интеграцията. И когато ние говорим за отговорността за успешната интеграция, ние трябва да се средоточим в достатъчна степен и върху страните на происхода. Искам също така да помоля колегите да обмислят задълбочено възможността за използване на програмите за мобилност и обучение през целия живот, така че те се предлагат и в трети страни. Що се отнася до системата за точки, която се предлага от докладчика, то тук проблемът, според мен, е, че тази система не е достатъчно добре проучена, не е ясно как тя ще бъде прилагана и как ще проработи в различните държави членки. Тази система има някои недостатъци и, честно казано, не съм сигурна дали тази система е реално полезна. Може би трябва да помислим за тази система точки и може би е добре да не предлагаме подобна система да се прилага в цяла Европа. Но съм убедена, че по време на срещите с докладчиците Сенка ще намерим отговор на всички тези въпроси. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо председател. Аз смятам, че първоначалният доклад е една добра основа, но, както вие ще видите в измененията, ние имаме несъгласие по точките 7 и 8. Имаме също някои опасения, които току-що сподели колегата за системата за точки. Може би ще можем да потърсим по-добри формулировки по тази тема. но Също така, в точка 29 се говори за режима за социално осигуряване. Надя знае, че ние не сме особено възторжени когато става дума за подобни предложения. И ние ще внесем изменение, което може би ще предлага заличаване на тази точка, но може би когато се срещнем с другите докладчици в сянка и с докладчика ще помислим по-добри варианти. Също така, ще се отнася до измерението на социалното осигуряване в този доклад, изменения 192 и последващите изменения се занимават с въпросите на хората, които са кръгови мигранти. Там също така те занимават с онези мигранти работници, които се преместват от една държава член към друга, но те могат да се сблъскат с условията на различия в двустранните споразумения между отделните държави членки и техните страни, защото Европейския съюз няма винаги споразумения с тези трети страни. И е необходимо за това да създаде форум на европейско ниво, форум на експерти, които се занимават с тези двустранни споразумения, за да се помисли как може да се напредне по този аспект. Също така, заедно с другите колеги, смятаме, че трябва да се премахнат пречки пред интегрирането. Разбира се, тук много е важно да се борим срещу расизма и ксенофобията и да се гарантира пълно изпълнение на съответното законодателство. Също така има изменения свързани с ролята на работодателите при интегрирането. Трябва да се определи какво трябва да се върши на нивото на работодателите, какво трябва да се върши от други институции. Изменение 62 разглежда ролята на различните действащи лица при интегрирането, достъпа до езиково обучение, има редица изменения. Ние обсъждаме този въпрос и с други държави членки и много ми е интересно да видя как всички казват, да, да, трябва да има курсове по обучение, по езиково обучение, но много малко реално са такива курсове. Но също така въпросът за повишаването на квалификацията става все по-важен въпрос на европейско ниво. И, и има изменения, които са свързани с това. И мисля, че заедно с докладчика и други докладчици в Сенка ще намерим компромисни решения. Подкрепям предложението на докладчика да търсим теми за компромиси, а не да се придържаме към подхода точка по точка. Надя, много е ясно, че когато се предлагате изменения, те се отнасят до повече от една точка. Благодаря за това, което казахте за формулировката, що е нередовен, незаконен мигрант. С нетърпение очаквам продължаването на плодотворното ни обсъждане и намирането на компромисни текстове. Смятам, че това ще бъде един много добър доклад и мисля си, че можем да разгледаме шата по-добре, отколкото с Комисията по граждански свободи. Има ли други желаящи да се изкажат? Доколкото виждам, не. Дам думата на докладчика. Благодаря. Благодаря за различните мнения. Госпожо председател, аз нямам никакъв проблем да, да говоря за доклада си цял час. Въпросът е организационен. Вчера е, трябваше да говорим по този въпрос, той обаче беше отложен и сега нямаме много време, за това се опитах да бъда кратка. Но въпреки това мога да отговоря на колегите, които поставиха въпроси днес. Естествено, квалификацията и достъпа до езикови курсове, това е централен пункт. И наличността на тези езикови курсове, това е също много важно. Държавите членки действат различно в тези области. А, ще се занимаем с тези въпрос. Мигрантите трябва да научат езика на държавата но как да го научат, ако няма възможност за това? Квалификацията, квалифицирането и достъпа до образование на младежи и деца. Тази тема също е застъпена в измененията. Ясно е, че трябва да изпратим сигнал за важността на този проблем. Трябва мигрантите да имат достъп до училища и университети. Деца с миграционен происход имат голям проблем при интегрирането си в образователната система. На следващо място социалната сигурност, двустранните споразумения, това са също важни въпроси. В момента тези двустранни споразумени договори функционират добре, но е хубаво да бъдат уточнени някои аспекти при тяхното приложение. Кръговата миграция. Хубаво е да имаме информация, когато идват мигранти от трети страни. Хубаво е, защото хората биха могли да се подготвят по-добре и да не са разочаровани, когато дойдат в страната и не трябва да срещат много трудности, когато пристигнат в европейска страна. Така че една предварителна подготовка би била разумна. На следващо място, параграф 7 и 8. Тук е, получих различен фидбек – някои колеги казаха не искаме този текст, други казаха искаме да се промени. Е, ще обсъдим с докладчиците в сянка какво да правим с тези текстове. Имаше и е, предложение от госпожа Яцолицка е, да се позовем на европейската рамка за преквалификация. Може би това е също един разумен аспект. Хубаво е, може би, да вземем, да се получим и от точковите системи на Великобритания и други страни, например, като начална заплата, оценка на квалификацията и така нататък. Във всички случаи ще се занимаем с тези въпроси и се надявам следващия път да мога да ви информирам в подробности какво сме получили, какво сме постигнали. Euh, euh, и така, на тази основа ще продължи и нашето обсъждане. И на 23 януари ще говорим за компромиса, на 24 ще гласуваме в комисията, а през март или април а, в пленарна сесия. И така, това е последния кръг от становища собствена инициатива. И така, ще гласуваме. Ще разменим 17 и 18 защото са тук хората, които са нужни за вода. не искам да а, карам тези, които няма да гласуват бързо да излезнат, но все пак трябва да си спазим задачите. Госпожа Макентайр, доста път а, до основни стандарти, е, улеснява достъпа на МСП до финансиране. Мишел Кюри има думата. Благодаря. Имам въпрос. Вчера не участвах, не съм се изказвал и не съм протестирал. А вие сте променили дневния ред. И сега сме напълно объркани. Колегите ми не дойдоха. И дори с тази промяна започва 20 минути по-късно вота, което ни дава 20 минути по-малко да представим точките след гласуването. Така че апелирам към вас да не промените по този начин дневния ред или пък ако го правите, все пак да спазите времето. Уважаеми колега, казва председателката, да, аз съм изключително отворена към вашия коментар. Това е практика, която аз въведох в комитета и не беше така по време на предишния председателстващ. Много ми харесва тази практика и си отбелязвам факта, че трябваше да а, сменим точките в дневния ред. Това се наложи вчера, но вие бяхте информирани по имейл според обичайната практика на всички комисии в Европейския парламент. А, мисля, че всички членове или ако не, то техните асистенти са били наясно с промените в дневния ред, тъй като нямаше как да завършим задачите си от вчера. Що се отнася до първоначалния дневен ред? Вече бяхме планирали за да се гласува в 10.15, така че променихме дневния ред, но не променихме пътната карта, така да се каже. Не сме гласували по Всъщност, ако не бяхме разгледали доклада на госпожа Хирш, трябваше да гласуваме в 10, което никой нямаше да му хареса, защото трябваше да направим почивка, за да се запълни времето между а, начина, а, момента, в който приключим предишната задача до гласуването. Така ли, иначе няма да се а, задълбавам в тази тема, защото това ще отнеме още повече време. И така, тези, които бяха тук в 10 и 15, бяха информирани, че а, сме просрочили заради доклада на госпожа Хирш и въпросите, които възникнаха по него. Така ли, че нека да действаме вече с гласуването. Алинея първа. Госпож... Докладчика е против, за, против, въздържали се, отхвърля се. След алинея първа имаме изменение 2 от госпожа Скризлевска. За, против, въздържали се, приема се. Отново, по алинея първа, предложение за изменение 3 на Пол Мърфи. Да, за, против, въздържали се. А, пак а, по същата алинея 4 на Скажелевска, За, против, въздържали се, приема се. 5 същата алинея, същия автор. За, против, въздържа... Извинявайте, за, против, въздържали се, приема се вече по алинея 2, 6, същия автор за, против, въздържали се, приема се. Параграф 3, алинея 3, компромисно а, изменение за, против, въздържали се. И така, компромис 1 се приема. Б, А, 4 от 4 групи за, против, въздържали се, приема се. Алинея 3, Пол Мърфи. Докладчика е против. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Ще проверим 12. Аз, както винаги, съм си забравила карта за гласуване. Всички други си... Госпожа Макарти, ето, дойде ви картата. Ще ви изчакаме. И така. Всички вече могат да гласуват. Начало на гласуването, край на гласуването, 16 за, 21 против. Значи, действително го отхвърляме. 13-то изменение отпада. А сега 4, компромисно изменение С, представено 4 групи, за, против, въздържали се, Компромис С се приема. Преминаваме след това след 4.19 от Филип Булон, който е за това изменение, за против въздържали се. Приема се 5, е, изменение 20 на госпожа Данута Язловецка. За. Против въздържали се. Приема се 5, изменение 21. Пол Мърфи за. Против въздържали се ясно се отхвърля. След това изменение 22, госпожа Моран Шартие, е, устно изменение от докладчицата за заличаване на думата legal. Има ли нещо против, е, някого, някой против устното изменение? Значи гласуваме този му вид. За, против, въздържали се, приема се. След това и алинея 5, изменение 24 на нашата заместник председателка днес Кристина Зубер. Извинявайте, пропуснах 23 на господин Попакис. Извинявайте, господин Попакис, за, против, въздържали се, приема се. 24 на госпожа Зубер, за, против, въздържали се, отхвърля се. Следва ли алинея 5. Отново 25 на госпожа Рапти, за, против, въздържали се, приема се. 26 на госпожа Моран Шартие, за, против, въздържали се, не е ясно. Кой е за? Против? Кой се въздържа? Ще проверим с електронно гласуване. Изменение 26. Всички гласуваха. Край на гласуването. 20, 17 е, за, 20 против. Значи се 20, 20 всъщност против. Е, отхвърля се. Следва 27. Госпожа Рапти за, против, въздържали се, приема се. 28. Госпожа Моран Шартие за, против, въздържали се. Ще проверим електронно 28. Начало на гласуването. Всички гласуваха. Господин Кокран. Край на гласуването. 20 за, 13 против, 3 въздържали се, 28 се приема. Измени 29 на Силвана Рапти за, против, въздържали се, приема се. 30 на госпожа Цубер за, против, въздържали се, Отхвърля се. Изменение 301 на господин Бенион. За, против, въздържали се, приема се. След това шеста изменение на докладчика за против въздържали се приема се след това 303 на госпожа Цубър с а, отделни две разделни гласувания без думите and other production factors. Кой може да приеме това? За, против, въздържали се, а, отхвърля се. Втората част отпада. След това 7 на господин Беньон, 34 за, против, въздържали се, приема се. 36 езиково, няма да го гласуваме. След това алинея 7, компромис Д от 4 групи за, против, въздържали се, приема се. След това 39 на господин Попаки с устно изменение на докладчика, който, което е с махане на данъците или заличаване на думата такс. <coughs> За, против, въздържали се, приема се. След това 7.40 в същите условия. За, против, въздържали се, приема се. 8. Компромис Е от четирите, от четирите групи за, против, въздържали се, приема се. Алинея 8. 43 на господин Беньо за, против. Ще проверим начало на гласуването. Приема се. И така стигаме до 44 езиково изменение. Няма да го гласуваме. И така сега гласуваме целия текст електронно. Начално гласуването. Тридесет и четири за, нула против и, и въздържали се. И така поздравлявам, поздравяваме нашата докладчица, която е свършила тази добра работа. Сега проминаваме към точка 18. Тоест, приключихме с точка 18 и преминаваме към 17 даваме думата отново на госпожа Макентайр, за да ни представи новата си а, работа. А, Томас Умер беше докладчикът от Енви, от НП и става въпрос за становище по а, предложението за директива за а, основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, проистичащи от излагане на ионизиращо а, лъчение. Това е доклад, по който сме съпътстваща комисия и 31 член а, от договора Евроатом е основата на тази директива и преди да се даде а, това предложение на комисията от а, октомври, септември 2008 а, на 22 декември 2012 след това а, имахме изказване и на 30 май а, беше окончателното предложение от страна на комисията обявено. И така давам думата на колачицата, за да представи своето проекто становище, което на този етап се съществу, съставлява 12 изменения, предложения за изменения, които се отнасят до работата на нашата комисия. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Всички знаем, че излагането на ионизиращо лъчение може да се окаже много опасно. Няма микрофон за ораторката. Beg your pardon, I'll start again. <laughs> Thank you, sorry about that. Um, as I was saying, we all know that... It... Както казвах, всички знаем, че излагането на ионизиращо учение може да бъде много опасно и в вреда на нашето здраве и съответно за... има такива закони от 90... 1959 които защитават работниците от подобни а, лъчения. И а, настоящата директива се старае да обедини съществуващите пет такива в тази област в една. Има много естествени радиоактивни материали, които са толкова опасни, колкото и всеки, всички други, и те са включени тук. Като цяло подкрепям предложението на комисията. Мисля, че е важно да имаме цялостен подход. Също така е много важно да има подход, основан на риска, основан на доказателствата и анализа. И да се отчете последната научна информация. Знам от обсъжданията, които вече се проведоха, че има винаги нови текстове, които ще се създават, частично от ICRP, Международната комисия за радиологична защита, и смятам, че ще има и друг текст преди края на кипърското председателство. И така, нашето становище може единствено да се основе на предложението от а, септември 2011. Но наистина смятам да разгледам и последната информация преди крайния срок за изменение. И където е възможно, ще отчета и ще взема предвид последната информация, новата информация в моето проекто становище. И така, първоначалният срок, график беше доста кратък. Между разглеждането в нашата, всъщност уведомяването на нашата комисия за това, кои членове се отнасят до нас е, и по кои имаме частична или цялостна или никаква компетентност и крайния срок за становището беше много кратък. И така, това е едно предизвикателство за формирането на добро становище. Но след това пък комисията NVC удължи а, графика. И сега, като гледам назад, наистина, може би не трябваше толкова да бързаме, но все пак спазихме крайния срок, но това означава, че 10 януари е крайния срок за изменение, така че не само се надявам, че всички докладчици в сянка ще се включат, ще а, предложат изменения, но и аз самата ще направя предложение за изменение на собствения си проект доклад. Vielen Dank. Dann hat das Wort der Kollege Serkas. Sí, Господин Серкас има думата. Благодаря ви, госпожо председател. От името на нашия докладчик Сянка, която не може да присъства, бих искал да изкажа следните мнения. Първо, благодарности към докладчика и много благодарности към нея, специално за това, че тя изслушва мненията на другите колеги. Е, например, тя се вслуша в нашите предложения по член 4, които се отнасят до стажанти и студенти, работещи в болници. Тя подкрепи нашия подход, което е много положително. Обаче Продължаваме да имаме някои възражения към доклада в сегашния му вид. Госпожа Макентайр изключва някои групи и това ни притеснява и заради крайния резултат, и заради самия принцип. А ако се въвеждат минимални изисквания само защото аргументът е, че иначе разходите ще бъдат много високи, за нас не е приемливо. Ние не можем да сравняваме парите и човешкия живот и човешкото здраве. Агенцията в Билбао посочи, че ако има аварии, хронични заболявания, отсъствие от работа. Това всичко струва много повече, отколкото въвеждането на стандартите, за които да предотвратяват проблема. Докладчик казва, че мерките биха били много скъпи, но според нас най-скъпо струващо е да няма никаква защита. Затова няма да съгласим с изменения, които целят премахването на задължителните предпазни мерки. Ние смятаме, че трябва да има такива мерки и че тези мерки трябва да бъдат задължителни, защото ако те ще бъдат а, факултативни, то тогава много предприятия няма просто да ги прилагат. Ние трябва да гарантираме надлежни стандарти за безопасни здравословни условия на труд. Също така трябва да мислим за самонетите лица, за външни наймани работници и други категории, не само тези, които работят на пълен работен ден. Трябва да се потърси подходящ баланс. Обаче искам да кажа, че социалистите никога няма да съгласят с едно предложение, което подкопава важни за човешкото здраве аспекти. За нас човешкото здраве е нещо, по което не могат да се водят преговори. Ние ще го защитаваме винаги. Да, благодаря, госпожо председател. Наистина ние много бързо трябваше да работим в много кратки срокове. Първото, което искам да кажа, че не бяхме наясно с недостатъците в предходното законодателство. И въпреки, че нямаме сериозни възражения към него, разбираме, че от време на време трябва законодателство да се преразглежда, за да бъде актуализирано. В Обединеното кралство имаме много добра практика, що се отнася до предпазването от ионизиращото лечение. Между другото, жена ми работи като радиолог, така че аз много добре знам какви са условията на работата. И това, което се нарича инцидент, е точно излагане на ионизиращо лечение – дори това лечение да е минимално. И това в Обединеното кралство смята за сериозен инцидент и изисква сериозно разследване. Не знам дали правилни са показателите, които се посочват в приложенията. Ще потърся експертна помощ преди да внеса моите изменения. Аз не съм съгласен с господин. Извинете, и тук съм съгласен с господин Серкас. Ако изобщо не се разглеждат разходите, може да, може да стигне до смехотворна ситуация, в която радиолозите ще трябва да работят един ден в седмицата. Смятам, че трябва да се възприеме един разумен подход и да се измерват рисковете, а не да се търсят абсолютни някакви екстремни позиции, що се отнася до съотношението между разходите и ползите, защото в крайна сметка може да стигне до там, че просто няма да има никакви услуги, които са свързани с юнизиращото лечение. Трябва да сме по-прагматични и трябва да предложим достатъчно сериозни мерки, които да са допълнение граждане спрямо сега действащата правна уредба. Благодаря. Сега дам думата на Европейската Европейската комисия. Заповядайте, имате думата. Благодаря. Огастин Янсен, аз съм ръководител на отдела по ионизиращо лечение. Искам да заявя, че Европейската комисия смята, че предложението наистина постига добър баланс между гъвкавостта от една страна за държавите членки и пропорционалността на изискванията, съдържащи се в тази директива. От друга страна, факт е това, че договорът Евратум предвижда единно прилагане на тези стандарти в целия Европейския съюз. Европейската комисия няма възражения срещу предложенията на докладчика. Единственото изключение е, че новият предел, пределна стойност, заложена в директивата, е нещо, което е основано върху достоверни научни данни и препоръките на Международната комисия по радиологична защита. Става дума за изменение 6 и 7. Тук не сме съгласни с докладчика. Благодаря. Давам думата отново на докладчика. Заповядайте, госпожо Макентайр. Благодаря ви. Приветствам направените изказвания. Много съм отворена към това да се запозная с най-новите научни данни и отчитам това, което каза Европейската комисия и това, което каза колегата Бенин, че трябва да се запознаем с най-новите научни данни. Ако имаме научни данни, които потвърждават вашата правота, разбира се, че ще съглася с вас. Много съм съгласна с това, че подходът ни трябва да бъде прагматичен и да отразява практиката. Благодаря на господин Сърка за това, че той включи студентите и стажантите в кръга на лицата, обхванати от директивата. Но искам да ви уверя, че по никакъв начин не се стремя да намаля защитата на работниците. Това, към което се стремя, е да гарантираме това, че не караме хората да харчат пари, от което няма полза. Например, съмнявам се в това дали има някаква необходимост да има централизирана база данни за индивидуалните пределни стойности на дозите във времето. Най-важното е всеки човек да има свой дневник и всеки път, когато този човек е на работа, да се знае каква е дозата на облъчване. Една централизирана база данни не помага на тези отделни, конкретни хора. И точно това е нещо, което ме безпокои, че ако има централизирана база данни, това ще означава, че някой, няма значение кой ще плаща за това, но тази база данни няма да защитава конкретните работници. И това са разходите, които искам да не допускаме. Но, господин Серкас, наистина искам да ви уверя, че аз ам абсолютно сериозна, що се отнася до защитата на работниците в тази сфера. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Макентайр. Сега крайният срок за измененията е 10 януари 12 часа на 20-21 февруари ще обсъждаме измененията, ще обсъждаме компромисните изменения на 20-21 март. Гласуването в нашата комисия също така ще бъде през март. Сега можем да преминем към следващата точка от дневния ред. Това е точка 5 от първоначалния дневен ред – минимални изисквания здраве и безопасност, свързани с експозицията на рискове, дължащ, дължащи се, извинете, на физически агенти и електромагнитни полета. Давам думата на госпожа Морин Шартие. Благодаря ви, госпожо председател. Поне преди 15 минути трябваше да започне това обсъждане е, и това е една тема, която е много важна тя, тя се отнася пряко до здравето на работещите. В нашата комисия не може да пренебрегваме подобни важни обсъждания. Ще видим какво ще стане със следващия ни дебат, който също така се отнася до доклад, за който аз съм отговорна. Що се отнася до електромагнитните полета, то Целта на доклада е защитата на здравето на работещите в тази сфера. Проблемът е, искам да ви напомня, е, се пренаписва директивата от 2004 година за здравето на лицата, работещи с електромагнитни полета. Директивата от 2004 година не ни позволява да се използват, например, скенери за магнитно-ядрен резонанс. А ако това е така, то това би било много вредно за здравето на всички европейски граждани. И защо се чудя как е възможно, че това не беше забелязано до този момент. Второ, заедно с съвета Европейската комисия до 31 октомври 2013 година ние ще трябва да гарантираме прилагането на новата директива всички държави членки. 31 октомври 2013 година е крайният срок за транспониране на тази директива. При преговорите имаше доста проблеми от една страна това беше поради отхвърлянето от страна на съвета на текста, предложен от комисията. След това последователните председателства се занимаваха с този въпрос и излагането на електромагнитни лъчения. Те се занимаваха с този въпрос от най-различни гледни точки. Успяхме да постигнем баланс, но всичко това отне време, защото още в самото начало имаше много сериозни политически различия между различните политически групи. Трябваше сериозно да се работи, за да се сближат нашите позиции. ...232 бяха първоначалните изменения и след това още 16 бяха внесени, когато променихме крайния срок. Благодаря на всички докладчици в Сянка. От сърце им благодаря на всички. Madame Antea McIntyre pour l'ECR et Georgios Toussas pour la GUI. Nous avons notre travail ce matin avec 24 propositions. Тази сутрин вече можем да кажем, че имаме 24 компромисни изменения. И аз смятам, че наистина напредък е огромен. Напредъкът е огромен. Ще представя тези компромисни изменения. Те бяха подготвени и благодарение на проведените от нас изслушвания и заседания на работната група. Също така университета в Страсбург и по-специално катедрата по магнитоядрен резонанс също много ни помогна. Така че благодаря на всички, които ни помагаха толкова много. Искам да кажа, че миналата седмица посетихме също така и отдела за магнитно-ядрен резонанс или отделението по-скоро за магнитно-ядрен резонанс в болницата в Страсбург. Отчетохме всички налични научни данни – и се запознахме с това какво се прави на международно равнище в това отношение. Нещо, което е много важно за Европейския съюз. Защото е добре да се позоваваме и на това какво се случва в глобален мащаб. Сега компромис А. За да се избягва преразглеждането на директивата всеки 5 години, директивата ще се основава върху сегашните научни данни. Тук молим Европейската комисия да продължава с научните изследвания и да избягва да представя нова директива за дългосрочните последици. Ако, освен ако не се получат наистина убедителни научни данни за това, че това е необходимо. Пустихме съгласие за това с докладчиците в сянка. единствено и само един от докладчите сянка не се съгласи с използването на термина биофизични. Ще помоля колегата да се изкаже в последствие, за да обясни своята позиция. Става дума за задължението да се избягва отслабването на защитата на здравето на работница. Това въвеждаме и императивна норма – Постигнахме съгласие за това с повечето докладчите сянка. Това беше по компромис Б. Компромис С позволява да се обхванат повече на брой случаи на излагане на електромагнитно лечение. И отново пет групи съгласиха с това. Компромис Д е нов текст, Формулировките са подобрени. Благодаря на колегата Харкин, която изготви за нас този подобрен текст. Също пет групи са съгласни с това. Компромис е се отнася до стандартите на ИКНЕРП – за засилване на конкурентоспособността на Европа, защото ние вървим към глобална хармонизация на стандартите. Четири политически групи подкрепиха този компромис ЕНП, социалистите, АЛДА и Зелените. Компромис Ф. Говори за количествено измерими нива на електромагнитните полета, което е важно за международната конкурентоспособност на Европейския съюз. Четири докладчици Сенка се съгласиха с това. Не, извинете, пет. ЕНП, социалистите, зелените, АЛДА и консерваторите. Компромис G е ново компромисно изменение, което подкрепя ролята на Европейския парламент при процедурата за съвместно вземане на решението. Пет политически групи подкрепиха това изменение. Компромис ХАШ се занимава с таблиците за корелация. Така че да сме наясно как върви транспонирането. Същите пет политически групи подкрепиха този компромис. Компромис и различия в дерогациите в зависимост от целите. изрично се предвижда използването на магнитно-ядрения резонанс. Пет политически групи подкрепиха този компромис. Компромис J. Той е посветен на дългосрочните последици при положение, че се получат нови надежни научни данни. В момента няма такива научни данни. Четири политически групи подкрепят този текст. Компромисите К, Л и М отчитат информацията, която ни предостави професор Джокола, която чухме от него по време на изслушването на експертите. Става дума за това, че следва да се използват стандартите на ИКНЕРП. Продължава да стои проблема с използването на, с използването на биофизичните стандарти, но колегата ще говори по това. Компромис N е обобщение на 30 различни изменения – Отразени са и предложенията на зелените по-специално. Надяваме се, че в съвета ще постигнем съгласие по този текст. Но от друга страна знаем, че делегацията на Германия и Обединеното кралство се противопоставят на това предложение. Най-вече на това, което преди беше изменение 116 и бременните жени четири политически групи подкрепиха този компромис. Компромис О. Той включва предложение от проекта доклада, подготвен от мен. Предвижда задължение определени задължения. Отново четири групи са го подкрепили. Компромис К. включва зачитането на националната практика в законодателството. Четири групи подкрепиха това компромисно изменение. Компромис Q включва изменения 158 и 159, внесени от колегите Сая и Дели. пет политически групи подкрепиха това компромисно изменение. Компромис Р. Говори за относимите стандарти. Отново пет политически групи го подкрепиха. Компромис С. Същите пет групи го подкрепиха. Става дума за едно практическо ръководство и за делегираните актове. Компромисте. Тук искаме комисия да представи доклад за ефективността на тази директива. И този доклад или оценка на въздействието следва да се извърши 5 години след влизането на директивата в сила. Искаме да знаем какви са последиците от прилагането на тази директива. Четири политически групи съгласиха с това. Що се отнася до приложенията? Това са компромиси UV, W и Хикс. Те се отнасят до стандартите и бяха актуализирани след изслушването на професор Джокола и има нов компромис Хикс, който обединява изменения 38-39, предложени от Комисията по околна среда и обществено здраве. Заличаваме приложение 4, който в момента е безсмислен, тъй като части от него бяха включени в предходните приложения политически групи подкрепиха това. Бих искала да подчертая това, че в различните политически групи е била извършена много сериозна работа благодарение на съответните докладчици в Сянка – Разбира се, аз съм готова да продължаваме съвместната ни работа. Надявам се, че ще мога да докладвам за по-нататъчни работа. Благодаря ви, госпожа Рапти, после госпожа Харкин. Е. Благодаря, госпожо председател. Докато Тоест, доста време работим по тази тема и искам още веднъж да благодаря на госпожа Моран Шар... Шартие, защото тя има много трудна задача. Тя всъщност стъпва на работата, която вече е свършена. Oui. Ε, е, κυρία Πρόεδρε, ξαναρχίζω. Είχα αρχίσει και τα έλεγα πάρα Ще започна отново. Добре, е, започнах, но ще го направя отново и ще кажа всичко. И така, благодарности към госпожа Шартие, защото без съмнение тя успя да угоди на всички докладчици в сянка, но като а, докладчик самата тя поставя основите, тя налива а, базата, основите на този доклад, изгражда скелето, а ние само добавяме в а, строежа му. Така че има трудна задача тя. Що се отнася до компромисите, оставам с впечатлението, че пред нас а, стои а, един а, бъдещ медицински а, експерт. Определено се чувствам безопасно вече. Движим се все по-близо към консенсуса, но все още остават а, въпроси, които трябва да се обсъдят и затова сме и днес тук. Най-важно за нас, а, социалистите, е директния, прек, прякото и дългосрочното въздействие върху а, работниците на основата на радиоактивни негативно въздействие. Ние нямаме изследвания, които ни дават достатъчно данни, но все пак смятаме, че трябва много близко да следим ситуацията и също така смятаме, че трябва да продължат изследванията. Всеки 5 години, в, по наше мнение, трябва да се връщаме към тази тема и да видим дали няма нови научни данни, на които да се основем. Трябва да се ревизира директивата, която покрива въздействието върху здравето. В момента ни трябва една добра основа за защитата, която да проистича от рамкова директива от 89-та. Съгласни сме с настоящите изме, изключения. Да речем военни операции и защо цялата област за по-нататъчната защита за безопасно използване на машини. Друг важен момент, който трябва да се обсъди в момента е свързания с с ам, граничните стойности за излагане, експозиция. Ще разгледаме този въпрос по-нататък в нашата политическа група отново. И смятам, че следващите няколко дни ще достигне момента, в който ще направим заключение по тези теми. Не искам да удължавам изказването си, но ще кажа още веднъж, че нашето намерение е да работим а, в парламента, така че да постигнем общи становища със съвета. и така да произведем, произведем документ, работа, която е а, добра за всички. Естествено, че е необходимо за пациентите да има мозъчно магнитен резонанс, но също така трябва да защитаваме и работниците. Благодаря за взаимодействието на госпожа Шартиер. Благодаря ви за вниманието. Председателката, следващия оратор, господа Марин Харкин. Имате думата. Благодаря много. На първо място искам да благодаря на докладчицата за а, така цялостния а, доклад и разбира се обстойността, с която тя и пое задачата и слуша всички и предложения на докладчиците в сянка. Първия ми коментар а, ми е по А и Хаш компромисни изменения. Отново благодаря на докладчицата за това, че отчете нашите за грижености по отношение на дългосрочните ефекти. Госпожа Рапти също каза, че има моменти, които иска да се доизяснят, но според нас поне факта, че сме включили в компромисното упражнение за изменение, че комисията държавите членки трябва да засилят усилията си в научните изследвания и събирането на данни по дългосрочните ефекти и а, веднага, щом има доказателства сигурни, че а, за тези дългосрочни ефекти, то тогава комисията ще е готова с предложение. Това мисля, че е един добре балансиран, обоснован подход и разбира се това всичко е основано на научните изследвания. Смятам, че принципът за бдителност е добре отчетен. Докладчика също говори за работата и дали която трябва, а, думата физика и дали трябва да бъде включена тя. Ние бяхме изразили своето становище, но мисля, че можем да приемем настоящия вид на текста, т.е. че всички познати а, краткосрочни, дългосрочни въздействия, без да включваме думата физически въздействия. Това защ заздравява защитата на работниците, защото по никакъв начин не окачествяваме това, което заявяваме по този начин. Според този принцип на внимание се разширява и в Б, макар да става въпрос за минимални изисквания в директивата, ние казвам, че държавите членки имат възможност да приемат по-подробни разпоредби и смятам, че в компромис г. Засилваме делегираните актове, като гарантираме, че комисията ще работи в близко сътрудничество с Консултативния съвет по безопасни здравословни условия на труда. Компромис Q. Радвам се, че сте поели новия текст. Но искам да задам въпроса. Какво става с стария? Ще отпадне ли той? Ако така ли, че включвате а, това, че става въпрос за експозиция над а, а, максималното ниво, а пък след това казваме, че се предоставя а, помощ, защита на, а, на работника от страна на работодателя, то тогава другата част от текста трябва да отпадне. Там се казва, че разходите ще бъдат поети от а, работодателя, но той ако гарантира необходимата медицинска помощ, смятам, че това покрива и разходите. И е, на друго място казваме, че ще се осъществява нещо, така може би е добре или не е добре за работниците. Мисля, че тук можем да направим едно допълнително обсъждане. Не смятам, че е много сериозен въпрос и ще постигнем е, споразумение по него без кой знае колко трудност. Радвам се за тези, които имат загриженост по отношение на здравето на работниците, за това, че сме включили, че тук, работодателят има задължението да предприеме необходимите стъпки, че рисковете, така че рисковете от радиомагнитни лъчения да бъдат сведени до минимум Смятам, че добра работа е свършена тук. Много важен доклад е това за използването на ядрено-магнитен резултат, резонанс, също така и за телекомуникациите, редица други уреди. Важни са и приложенията, които ще трябва да обсъдим, но използваме предоставената на този етап информация, научните данни и тъй като текстът е доста близък до този на съвета, смятам, че ще постигнем споразумение с тях. Още веднъж благодарности за всички, които се су, е, включиха. Много добра, градивна и ефективна работа свършихме. Госпожа Макентайр има думата. Благодаря. И аз исках да изразя благодарности към докладчицата Елизабет. Е, за всички усилия, които тя положи. Смятам, че полека-полека всъщност всички се обединихме и а, фактически стигаме заедно до много добър резултат. Така че благодарна си за нея и наистина подкрепям всичко, което тя а, прави, но а, областта, в която ние имахме загриженост, беше точно както и другите споменаха, дългосрочните ефекти. И нашата загриженост е да не предопределяме е, резултатите от бъдещите проучвания. Тоест, ние сме изключително в, подкрепа на включването на продължаващите научни е, изследвания, но не можем да подкрепим изменения, които предвиждат някакъв резултат. Ние все пак не знаем още какви ще бъдат тези резултати от бъдещи научни изследвания. И така, както вече казах, компромисите все повече се приближават страните една към друга и още веднъж благодарности за госпожа Шартие за свършената работа. Благодаря. Вече в момента сме на финишната права. Загрижена съм за динамиката и най-вече за това как да отчетем промените в научното знание и за последиците всичко това за пациентите, работниците в съответната сфера и оборудването. Смятам, че това ни позволява да използваме делегирани актове. Затова трябва да се обмисли какво делегираните актове могат да променят или да включват. Искам да се гарантира това, че разпоредбите, на законодателството ще са такива, че ще може да отразяваме целия напредък в научно-изследователската ден, включително и разработването и внедряването на нови материали. И разбира се, ние не трябва да допускаме магнитно-ядрения резонанс, неговото прилагане по-скоро, да има вредно въздействие върху работещите и пациентите. Така че смятам, че е важно да се обмислят делегираните актове, да се извърши един преглед на делегираните актове. Нека да не забравяме колко беше трудно да постигнем съгласие и точно за това искам нещата, които правим, да са смислени и полезни, включително и от гледна точка на практическото приложение, на практическото използване на оборудването. Господин Десилва, заповядайте, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. На този етап и в светлината на факта, Euh, donner des, des commentaires. Че вече са внесени толкова много изменения, не бих искал да се произнасям, тъй като искаме задълбочено да проучим внесените изменения. Това, което бих искал да кажа е само да се присъединя към поздравленията към докладчика. Тя продължава да работи и аз се надявам, че своевременно ще бъдат постигнати необходимите компромиси. Бих искал само да изкажа едно възражение, свързано с някои от предвижданите изменения. По-специално призив към комисията да предложи проект на директива възоснова на научните данни. Член 153 е този, който предвижда задължения за държавите членки. Директивата ще бъде транспонирана от държавите членки и член 153 предвижда и изисквания към комисията. Комисията има право на законодателна инициатива. À faire la Commission. Il y a d'autres instruments, notamment les avis d'initiative du Parlement, qui seront peut-être plus appropriés pour cette fin. Donc je. Смятам, че парламент може да използва други по-подходящи инструменти, например доклад по собствена инициатива. Така че от името на комисията искам да изкажа възражение по този въпрос, но съм убеден, че ще имаме много възможности в бъдеще подробно да обсъдим този и много други въпроси. Като председател на тази комисия няма да се подам на изкушението да отговарям на това, което вие казахте – Разбира се, комисията има монопол на законодателната инициатива. Ние говорихме за това тази сутрин. Е, avons... Ние искаме обаче комисията изцяло да се възползва това право на инициатива. За съжаление обаче, когато става дума за правомощията на нашата парламентарна комисия, ние не смятаме, че комисията изцяло упражнява това свое право на законодателна инициатива. И разбира се, вие правилно се позовахте на член 153 на договора за функционирането на Европейския съюз, обаче не за първ път се оказваме в една ситуация, в която в която ви очевидно не четете всичко, което ви изпраща парламента. Дам думата на докладчика. Отбелязах си всичко, което беше казано от докладчиците в сянка от името на съответните политически групи. Тъй като колегата дали не успя да присъства тази сутрин, искам да кажа, че след продължителното обсъждане с докладчиците в Сянка, особено що се отнася до термина биофизичен, е, госпожа Каримадели от името на зелените очевидно би се произнесла за това този термин да се използва в дефиницията, за разлика от това, което тя беше казала по време на последното обсъждане. Така че ние ще предам тази информация на нашите партньори от групата Алда, които бяха особено загрижени от този въпрос. А към госпожа Рапти, що се отнася до прегледа на всеки 5 години прегледа на тази директива. Ние обсъдихме този въпрос и то много подробно. Обсъждахме този въпрос особено интензивно по време на последната среща с докладчиците в Сянка. Сметнахме, че ако ще процедираме по този начин, то в крайна сметка това ще отслаби защитата, защото когато има информация за възможни неблагоприятни последици, то тогава директивата трябва да се измени. Представете си че ще трябва да чакаме 5 години, ако примерно още първата година от този 5 годишен период вече има безспорни научни доказателства, че има сериозни рискове. Не трябва да чакаме 4 години в такъв случай. Затова смятам, че по-добре е да се възприеме подхода, който е основан върху отразяване на наличието на нови научни данни, а не да задаваме някакви фиксирани периоди, нещо, което може да бъде опасно за здравето на работещите. Отново говоря по този проблем. Ние много сериозно обсъждахме този проблем, включително и с експерти, и с пациенти, и с политически групи. И точно за това стигнахме до това заключение, защото изслушахме много различни мнения. de, de la position ще говоря с госпожа Харкин за термина биофизичен в зависимост от позицията на зелените. Много ви благодаря за доверието сега. Към вас, госпожо председател. Да, чух какво казахте. Проведахме много важна среща, благодарение на която получихме много информация за магнитно-ядрения резонанс. Тази среща в Страсбург включваше и международно признати експерти. С нас беше и колегата Гризбек и други колеги от тази комисия. Ние през цялото време бяхме изключително загрижени за безопасността на, оборудва, на оборудването за магнитно-ядрен резонанс. Ние искаме то да бъде безопасно и за пациентите, и за работещите с това оборудване. Ние подробно се запознахме с условията на работата на онези, които използват това оборудване. И разбира се, искаме да потърсим баланс на защитата и на работещите, и на пациентите. Разбира се, бъдеще ще се променя това оборудване и все повече ще намалява електромагнитното лъчение – или по-скоро електромагнитното облъчване. Ясно е, че производителите ще се стремят да направят това оборудване колкото се може по-безопасно в бъдеще. Така че предлаганият текст отчита всички тези елементи. Обаче, това, от което имаме нужда, и тук вече отговарям на комисията, е комисията да запретне ръкави и да се ангажира всеки 5 години да проверява пълноценното изпълнение на тази директива от държавите членки. Трябва да има последващи мерки, трябва да има проверка на изпълнението. Същевременно трябва да се извършва не само периодично, но и постоянно наблюдение, особено що се отнася до възможните дългосрочни последици. И разбира се, за целта трябва да бъдат привлечени експерти. Също така. Затова искаме да се възприеме този двуаспектен подход. И разбира се, ще бъде много твърди в преговорите с съвета. Трябва да сближим, да обединим позицията на политическите групи, които бяха много различни в самото начало, но в момента вече постигнахме съгласие по много въпроси, нещо, което не беше лесно. Както виждате, има компромисни изменения и те са подкрепени от много политически групи. Важно е да следим възможните дългосрочни рискове, важно е да се гарантира това, че комисията се ангажира с прегледа на директивата и да проверява нейното приложение на всеки 5 години. Благодаря ви. Бих искала да задам въпрос. Разбрах, че работниците са обхванати, предвиждат се мерки защита от страничните последици или по-скоро от неблагоприятните последици. Важно е също така да се гарантира това, че производителят на оборудването правят все по-безопасно своето оборудване с цел да се намалят рисковете. но по този начин те могат да сметнат производителите, че директивата не се отнася до тях, тъй като те така или иначе правят своето оборудване по-безопасно. Не, не, става дума за това, че е, трябва да се намалява електро... Не, не, става дума, това, за което ви говорихте, се отнася по-скоро до ионизиращото лъчение, докато за електромагнитното лъчение все още не е безспорно доказано, че то е вредно. И бъдещето на тази директива зависи от бъдещите научни данни, от напредването на науката в тази област. Но така ли, е, че днес няма как да не се приеме тази директива, защото има международни стандарти и цялото оборудване трябва да отговаря на тези международни стандарти. И това е посочено в приложенията. И искам да кажа, че всички политически групи проявиха добра воля, защото става дума защита на работещите. Но, когато обсъждаме този въпрос в съвета, приложенията изведнъж се оказва за съвета голям проблем. Дори понякога съветът иска да започне обсъжданията от приложенията. Така ли, че се надявам, че ще успеем да направим нещо добро за работещите, за пациентите и за конкурентоспособността на Европейския съюз. Още веднъж от сърце благодаря на всички докладчици в Сянка. И също така бих искал да благодаря на секретарията на нашата парламентарна комисия. Също така, благодаря господина Бион от Европейската комисия. Той много ни помагаше в нашата дейност. Благодаря ви. След това обсъждане, което беше много полезно, обявявам, че ще гласуваме на 6 декември. И след това започваме сериозните, големите преговори, но се надявам, че те ще бъдат не толкова сложни. И сега последната ни тема за днес. Господа, госпожо Моран Шартия, отново ви давам думата, за да ни кажете какъв е напредъка в преговорите с съвета. по Европейски социален фонд. Това е точка 16 от дневния ред. Заповядайте, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Какво може да се каже за тези преговори, преговорите с съвета? Вие вече казахте, е, преговорите са много трудни. По повод на Европейския социален фонд в рамките на трилога. В рамките на трилога комисията играе балансираща роля и това е добре. Защото съвета няма мандат за преговори. Освен това, в съвета бави много. Най-напред Трябваше да се споразумеем по някои въпроси и по въпроса за, работ... за метода на работа. За щастие, имахме основни позиции, по които се ориентирахме. От комисията тук получихме много силен мандат за преговори. На второ място, ангажимента на отделните докладчици беше много явен. От всички политически групи докладчиците са много ангажирани. Те са експерти, те познават това досие и в рамките на преговорите ще бъдем много решителни в преговорите. Секретарията много добре ни помага. Благодаря на Сабина Маняно и на господин Мойли и правната служба също така. Така че добре сме подкрепени от всички страни. В момента се провежда петия трилог – и в него участват не само председатели, е, представители на сегашното председателство на съвета, но и представители на ирландското председателство. Работим по тематични блокове. И обработваме член по член. Има трудни въпроси, много противоречиви теми. Трябва понякога да се правят саморазбиращи се препратки, като например целевите групи. Понякога нашите позиции трябва да се устояват много активно. целевите групи, какво имам тук предвид? Млади хора без квалификация, които да намерят въпреки това своето място на работния пазар. Е, както казах, трудни са преговорите. В трилога отново и отново трябва да предприемаме редакционни промени. Имаме чувството, че ние предлагаме нови текстове, аргументираме ги, но не постигаме успех. Проблемът е, че мандата за преговори на съвета не е ясен и това бави и осложнява обсъжданията на текстовете. Изобщо не е сигурно, че ще постигнем някакво споразумение. Благодаря, казва председателката. Е, все пак има определен напредък, например някои ангажименти за програмирането, Трябва да осведомим за това и съответните комисии. Реге, например. Но имате право, проблемите се повтарят при всеки трилог. Представителите е, хората, които отговарят за, за бюджета, не са много поетически, поетично настроени. Може би това е част от проблема. Иска ли някой от колегите да вземе отношение по този въпрос? По тази точка. Господин Гереро Салон не иска да се изкаже. Значи, приключихме за днес. Благ... Председателката любезно благодари на преводачите. Ние благодарим.